Um, Добро утро, колеги. Ще се опитам да започна на време. На време. Е, всеки път започваме все по-късно и по-късно. Не искам да продължаваме по този начин, защото не е добра практика. Когато колегите дойдат на време, аз искам да започна на време, за да се движим по дневния ред и благодаря на тези, които са на време тук. Точка 19. Представяне на годишния отчет за дейността за периода 2013-2015 и на работната програма за периода 2016-2018 от Клара Гуера. Ще чуем за какво става въпрос. Добре дошла на Клара Гера. Тя ще ни представи първият доклад на тази група, който е бил съставен за, във връзка с прилагане на разпоредбите за координиране, координиране надзор на 6.2 от органите за национ... националните органи за защита на личните данни и от Европейския надзорен орган. Той е много важен този доклад е много важен, защото а, ще ни даде възможност да разберем по какъв начин ще стане прегледа на правното основание на 62. Също и програмата ще засегне госпожа Гера следващите години. Благодаря ви, благодаря ви, че ми давате възможност да представя годишния отчет на Коренционната група за надзор. този комитет проявява, извинете, Европейския парламент, както и вашата комисия, проявяват голям интерес към надзора и към защитата на личните данни. Това е много важно и във връзка с, с защитата на основните права на гражданите и спазването на върховенството на закона. Затова ви благодаря още веднъж, че сте ме поканили тук първият орган на европейско ниво за защита на личните данни действа повече от 20 години, като по този начин се гарантира и а, безпрепятственото функциониране на Шенгенската информационна система. Второто поколение а, започна своето действие от април 2013 година все още се ползва регламента от 2006 и решението от 2007. Новото правно основание ще допринесе за създаването на нови характеристики. Необходимо е да се спазва принципа на пропорционалност, когато става въпрос за обработка на личните данни. Това е важно задължение. На второ, на второ място нуждата да се оценява и обосновават да, да ам, сигналите за тревога, които продължават повече време. Има нужда и от ясни срокове за носителите на данни, когато се отнася от техните права. Има нови правила за защита на данните, а, които, а, на които много на които отдаваме много голямо значение. Национ... Групата обхваща националните органи за надзор на личните данни и е, органа на европейско ниво. Осъществяваше Осъществява се координиран надзор. Групата трябва да прави избор, свързан с работните методи. 30 членове наброява нашата група, плюс 3 наблюдатели. Опитваме се да проявяваме гъвкавост, за да сме по-ефективни. Освен това, използваме имейл, е, използваме имейли и специалната платформа, за да обменяме информация. И друго нещо, което е много важно, опитваме се да създаваме синергии с другите координационни групи, свързани с Шенген, както групата ВИС и групата Евродак. Има понякога случайни срещи, понякога се припокриват дейностите ни, затова се опитваме да няма такова дублиране и се опитваме да работим съвместно, доколкото е възможно. По време на работата ни през първите години се очертаха две основни посоки на работа. Първо, решения, които се взимат въз основа на някакви събития или въз основа на инициатива от националните надзорни органи или когато става въпрос за действия, които ам, изискват ам, а, бърза реакция. През юни 2013 година директорът на датският надзорен орган съобщи за инцидент, който представляваше голямо нарушение на, прав... на правилата за защита на личните данни. Това нарушение е разследвано от а, националния надзорен орган в Дания. Те са проучили всички факти. Комисията също е взела участие, както и групата, която беше съставена. Еолиза, Европол, всички са били обхванати. Жалко, че Европейския надзорен орган не е бил включен веднага, защото говорим а, за нарушение на правилата за личните данни не само в една държава членка. А, от друга страна, нашата група се опитва да играе ролята на надзорник в тази създадена група. На национално ниво също предприемаме действия. Ам, осъществяваме контакт с националните надзорни органи. Е, Информираме се за това, което е направено по отношение на съответният е, инцидент и дали всички мерки е, са предприяти. Правим това по координиран е, начин. Това беше този случай, който споменах. той беше първият за нашата работна група. Следяхме положението продължение на две години, но след това вече нямахме информация. Не знаем какъв е обхвата на това нарушение. Други действия, които попадат в нашите правомощия, е да се предоставя тълкуване на правното основание, на правната рамка. Опитваме се да търсим решения на общите проблеми, даваме становища, свързани с системните кръстосани а, проверки. когато имаше такава проектна от държавите членки, становището беше негативно, защото ам, се извън а, правната рамка и казахме, че органите не е трябвало да постъпват а, по този начин, защото са нарушили принципа за а, ограничаването. И има и насоки, свързани с системата за а, влизане в а, базата данни на Европол. А, друга Анализирахме дали е възможно това, което ще направи, направи Европол, е, да а, обедини всички възможности за регистриране в а, системата и нещо друго. Един по-структуриран подход. то няма нищо общо с тези задачи, които се появяват. А, в хода на работата ни. През последните две години ние се опитваме да създадем обща аудиторска система. Работна, правната рамка на ШИС изисква съвместни действия на национално и европейско ниво от страна на съответните надзорни органи, като се използват националните стандарти. Това е правно изискване и за Евродак, и за ВИС. Искаме да се, е, целта е да се създаде обща правна рамка, която да се използва като отправна точка за изпълняването на всички задачи, свързани с тези системи. Ще е от полза за националните надзорни органи да работят по този начин и е, след това ще могат да се сравняват резултати, докато се оценяват едни и същи неща по, едно и също начин, по един и същи начин. Одитите имат два еднакви компонента за очакваните тревоги и за оценка на риска. През следващите години ще изготвим и нови модели. Това е възможно е да се добавят модули към тази обща рамка. И така, това беше дейност, която ни отне много време, почти две години, но беше важно, за да може да се окаже помощ на националните надзорни органи при изпълняването на техните задължения и да има по-унифицирано прилагане на правната рамка. Това е дейност, която беше от полза и за другите две работни групи, ВИС и Евродак. Това е една от най-важните си синергии, за които говорим. И на следващо място, а, друга дейност, която никога няма да бъде завършена, е свързана с а, осведомяване на обществеността. Хората трябва да знаят какви са техните права, трябва ефективно да могат да се възползват от тях, но ако не знаят за тях, няма как да се възползват от тях. Много неща сме свършили, винаги го правим, както казах, това е задача, която няма край. Групата изготви насоки, свързани с правилата по Шенген. Има информация за всички модалности и начин на достъп във всички държави членки. Ние предоставяме информация за националните органи, за начина до достъп и заличаване. По... Освен това предоставяме информация как те могат да подадат жалба към националният надзорен орган. Нещата са различни в държавите членки, затова това е включено в насоките. Насоките са публикувани на всички сайтове на националните надзорни органи и ам, гражданите могат да се изберат в коя държава членка да упражнят правата си. Има вече е, е, една версия на е, тези насоки от 2014. Това е старата е, версия и има нова актуализирана версия от 2015 година, изготвена съвместно с Обединеното кралство. Освен това следим информационната кампания, започната от комисията. На национално ниво следим как се разпространяват материалите националните надзорни органи използват и нашата интернет страница, за да могат да се доберат нужната им информация, да разпространят до най-много граждани. Освен това, трябва да се предприемат и действия за съхраняване на архивите на надзорните органи. Има документация, която се води от 20 години. В този архив се съдържа и историята на защитата на данните в Европейския съюз. След, обаче, след като изтече е, мандата, е, съвета не можеше вече да е, води този архив. За това съвместно с надзорните органи ние е, успяхме да е, преместим архива в Флоренция и до, до този архив има достъп академици и учени, така че да могат да се запознаят с историята на защита на личните данни, ако това им е необходимо. В бъдеще групата е, ще приема предложение за промяна на рамката на ШИС, както и предприемане на действие за засилване на оперативната съвместимост. Имали сме първа размяна на мнения по съобщението на комисията за оперативната съвместимост, но от правна гледна точка не можем да изготвим официално становище. Официално от, от нас не е поискано да бъде изготвено такова становище, а не, че ние не изготвяме становища. Нямаме окончателно становище по тази а, тема. Както казах, имахме първа размяна на мнения. но можем да се противопоставим това предложение, ако няма достатъчно гаранции, свързани с пропорционалността и целта на ограниченията, които могат да се въведат. И така, има различни възможности. Работата Работата ни през следващите две години ще се фокусира върху съществуващият контролен механизъм, свързан с достъп на потребителите до системата. Кой има достъп, при какви условия, с каква цел и дали се анализират дали се анализира ползването на системата на национално ниво. А, много органи ползват ШИС и са необходими много хора, за да имат достъп до тази система и много хора, за да се контролира достъпа до тази система, за да се ам, предотврати неправомерното обработване на данни. Освен това, ще се изготви а, доклад за тревогите, които се обявяват по член 24. Те, тези тревоги съставляват а, около 90% от целия дял, обхващат 6. Има национални критерии за въвеждането на данни. Има ново задължение да се вземе предвид и принципът на пропорционалността дали ам, трябва да въведа в шенгенската система информация за лицето, а, на което е отказано да влезе в дадена държава членка и то преди два дни или да или ако става за, дума за лице, което е участвало в трафик на хора, как да, как да се оцени коя информация да бъде въведена а, първоначално. Това са въпроси, които засягат и националното законодателство и с това трябва да се занимаем. И на следващо място а, имаме намерение да изключим е, да извършим проучване за съхраняването на информацията, за обявяването на самите тревоги. Знаете, че това става за период от 3 години първоначално, който може да се възобновява многократно и то без да се извършва оценка сега обаче правната рамка посочва, че ще се извършва оценка за всеки един случай и трябва да има обосновани решения за това дали да се подновяват или не тревогите. Това е ключов елемент от гледна точка на защита на личните данни и ще направим проучване по тази тема. Uh, to make a uh, repository of best practices. This is започваме обмен на добра практика. Става дума за структурна дейност, по която работим. Също така, разбира се, сме забелязали, че много държави членки имат ограничения в бюджета, така че това със сигурност се отразява на изпълнението на ролята по надзора на, между... на националните органи по защита на данните. И ако тяхната способност да осъществяват надзор се ограничава поради тези съкрещения на бюджета, ако намаляват проверките и събирането на информация, това е сериозен проблем. И тъй като надзора трябва да е независим, следва да направим оценка на случващото се. Благодаря. Благодаря, госпожо Гера. Много интересно. А, нека да се върна на една тема, която вие споменахте. А, случая в Дания. Не сме навлизали в подробности за случилото се, но това може да се случи и в други държави членки. Случаят е, че има външна фирма, която е участвала. И така, какво бихте препоръчали, за да се е, предотврати подобни, е, предотвратят подобни инциденти в други страни? Изглежда, че хакването е заради външната фирма. И след това ще дам думата на колегата Сипо. Благодаря. Благодаря много за тази интересна презентация за това какво може да очакваме. Ясно е, че колкото повече данни се събират, толкова по-важно е да се защитят е, правата на гражданите и защитата на данните е много важен въпрос. И вземайки предвид всички подробности, които споменахте, ще се опитам да се съсредоточа върху някои от аспектите. Говорихте за оценката. Казахте, а, че ако има безпокойство, че твърде много данни се събират, че твърде дълго се съхраняват, ако такива мерки се предприемат, трябва да има ясна обосновка. Какъв тип обосновка се предполага? Как трябва да звучи тази обосновка? Да кажем за задържане на данните за по-дълъг период. Второ, говорихте за хакване на данни. Не става дума вече само за защита на данните, а за сигурност на данните. Моето впечатление е, че в някои области представата, че това е сериозен проблем, че трябва непрекъснато да се подобрява, че има повече пространство, че има различни области – не е достатъчна, но все пак има все повече органи, които си дават сметка за това. Освен това е важно <clears throat> всички да си дават сметка за това, защото в някои случаи в една страна се събират данни е, от, на хора от много други страни и трябва да се провери точно как се проверяват събира данните и кой изобщо има достъп до тези данни и защо. Сега пък се говори за оперативна съвместимост на различни бази данни. И моят въпрос тук е, а, има ли сътрудничество в тази област между различните агенции? И ако участвате в тази работна група, можете ли да ни информирате как следва да се организира оперативната съвместимост в бъдеще? Другото нещо е, че трябва хората да бъдат информирани за правата си. Ако не ги познават, няма да ги използват. Смятате ли, че всички държави членки и всички органи са готови да работят в тази област? Или има някои закъснения? Може да се окаже, че информирането на обществеността не се предпочита, защото тогава гражданите ще знаят твърде много и ще искат да упражняват правата си, което може да се сметне за източник на допълнителна работа за системата и така. Моят въпрос е какво смятате също за системата за предупреждение? И необходима ли е тя като елемент на системата за данни. Господин Коелю, нека и аз да благодаря на госпожа Гера за презентацията, така както направи госпожа Сипа. Много се радвам, че тук се дава добър пример за сътрудничество между държавите членки. Смятаме, че този механизъм за сътрудничество е от огромно значение в е, областта на СИС-2, е, когато одобрявахме тази шенгенска информационна система. Е, казахме, че са необходими е, експертни познания за надзор на най-ефективната, според нас, е централизирана система за надзор в Европа. Трябва да се спазват европейските национални правила за защита на данните и Шенгенската информационна система трябва да действа така, че да е подходяща за изпълнение на, на своите цели е, и, и, и да може да се използва по съответния начин от гранична полиция. Имам няколко въпроса. Първо, нещо, което госпожа Сипъл спомена. Скоро очакваме предложение за преразглеждане на правното основание на системата СИС. времено комисията създаде система на високо равнище по оперативната съвместимост. А, и тук въпросът ми е, консултирали ли са се с вас по тази система? Второ, възнамерявате да докладвате по международни националните критерии за намаляване за а, подаване на сигнали за хора, а, които не отговарят на критериите за допуск. Аз съм казвала нееднократно, че има нужда да се е, синхронизират тези критерии, но има нужда да се хармонизират и други критерии за предупрежденията за хора, които са предмет на дискретно наблюдение. Какво смятате по тези коментари? Предложението трябва да се представи в началото на следващата година. И накрая, казахте, че е необходимо да се види дали информацията трябва да се пази повече от 3 години. По-голямата част от държавите членки заявиха, че няма засягане на защитата на данните, ако дадено предупреждение в системата получи удължение на срока за повече от 3 години. Как обаче ще се направи оценката за това? Случай по случай, това е важна тема. Благодаря. Благодаря, Карлос. Благодаря, колеги, за отличните коментари. Никой друг не е дал знак, че иска думата. Давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. И аз мога да се изкажа след госпожа Гера. Просто искам да кажа какво сме направили в областта на защитата на данните системата си през последните години съвсем накрат. Изкажете се сега и след това госпожа Гера ще отговори на всички въпроси и ще направи заключителните си коментари. Добре, аз съм, казвам Жужена Янсен и съм ръководител на звеното отговорност за Шенгенската информационна система. Работим с госпожа Гера активно през последните години, с държавите членки също и с полицията и специалистите по защита на данни, по миграция, по всички аспекти на системата. Признаваме значението на защитата на основните права и на данните и особено принципа на пропорционалност, що се отнася до Шенгенската информационна система. Вземайки предвид, че системата е много полезна за работата на гранична полиция и останалите служби на полицията в държавите членки. От въвеждането на системата, защитата на данните получи по-голямо внимание а, заради датския инцидент, който беше по СИС-1. И това доказа, че системата е толкова силна, колкото най-слабата и брънка. Е, Затова трябва да се разгледа системата като цяло, да се видят всички е, елементи и юли за централния компонент, както и държавите членки. В тази връзка е много важен шенгенски механизъм за оценка. Сигурността е много важна. Посещ Даваме НСИС, разглеждаме сигурността на данните, физическата сигурност, документите. И всяка държава членка подлежи на оценка за защитата на данните всеки 5 години. Един от важните компоненти е, който се взема предвид, е до каква степен държавите членки предават част от процесите на външни фирми. И ако го правят, има ли адекватен надзор от страна на държавите членки и правителствата? Например, служителите в тези фирми имат ли допуск? А, така че много неща вече са направени в тази област. Друго нещо, по което работим заедно е подобрението на защитата на данните, тъй като само служителите на място могат да идентифицират лица и предмети и с държавите членки, но и с Юлиза разработихме система за централен надзор на качеството на данните. Процесът продължава. На 3 юли беше публикуван първият доклад за качеството на данните. Има постоянен надзор в сътрудничество с комисията. Освен това, изготвихме правно тълкуване на правата на достъп. Лицата, чието данни са събрани, могат да изискат информация за себе си във всяка една държава членка независимо от това къде е подадено предупреждението за тях. Където и да са, те могат да подадат искане и съответната държава членка е длъжна да отговори и да им предостави информацията. Също така има проблем с крайните срокове. За предметите данните се държат 10 години, което е твърде дълго. Една от тези категории са кредитните карти. Там вече съкратихме срока до една година. И освен това ще се преразгледа въпроса дали 10 годишния период на събиране, на задържане на информация за предмети е целесъобразен. Тук става дума за предмети, които обаче имат връзка с определено лице. Да кажем, може да става дума за информация за номера на кола. Работим добре заедно. Благодаря много. Благодаря много за това изказване. Изключително полезно. Госпожо Гера, искате ли да отговорите на зададените въпроси? Благодаря, господин председател. Ще започна с случая в Дания. Както знаете, има проблем при използването на трети фирми. И проблемът не е в самото използване на трети фирми, а при контрола. Това, което се случи в Дания и това беше установено, от Датската агенция за защита на данните, че полицията не е контролирала процеса. Освен това, един, една и съща фирма обработвала данни за СИС-2, за данъците, за шофьорските книжки. Т.е. една и съща фирма е разполагала с много данни. И е при първото е, нарушение на интегритета на системата, е, беше злоупотребено с една от слабите брънки в защитата. Изисква се външна интернет връзка към сигурна среда и всъщност това създаде възможност някой да влезе в системата, след това увеличи своите привилегии на достъп и а, получи а, позволение да изкопира цялата база данни. И всъщност може да се окаже, че, че въпреки, че това се е случило по времето на СИС-1, много от данните, които сега са в СИС-2, вече може да са компрометирани, защото всичко е било достъпно по време на този инцидент. Голяма част от данните са изкопирани по време на този инцидент и никой не е наясно колко и кои са тези данни и какво се случва по-нататък. Продадена ли е тази информация частично, изцяло? Нямаме представа кой друг има достъп до тази информация. Тоест, реално не се знае до каква степен данните са увредени и с тях се злопотребяват. Сега, за оценката. В оценката за въпросника за оценка на Шенгенската информационна система са включени няколко въпроса в тази връзка, особено при използването на трети фирми, външни фирми. Компетентните органи всъщност оставят тези трети фирми да обработват данните, не контролират тяхната дейност. И не става дума само за нивото на допуск, защото всъщност нарушението не е осъществено от хората, работили в тази фирма. Проблемът е, че не е имало контрол. Националните отговорни органи са длъжни да осъществяват контрол. Тяхна е тази отговорност. Това са бази данни, които съдържат изключително чувствителна информация държавите членки много внимателно трябва да проверяват фирмите, на които предават информацията, до каква степен тези фирми имат достъп до информацията и да има много сериозен контрол. По въпроса на госпожа Сипо. Действително, Информираността по въпросите за сигурността на данните е изключително ниска и в частния, и в публичния отрасъл. Всъщност в сигурност не се инвестира достатъчно, особено що се отнася до защитата на данните. Да, в банковата дейност се инвестира доста в сигурност, но като цяло в другите отрасли не, а пък публичните органи още по-малко. И за да се събудят хората да разберат, че има проблем, трябва да има сериозно нарушение, сериозен инцидент. Само тогава ще си дадат сметка, че е, са необходими специални мерки и специализирани служители. Сигурността е много важна за защитата на данните. Става дума за сигурност на лични данни. Нещо, което е много важно. за това доколко хората са информирани. Групата ще разполага с специален вебсайт. Попитахте дали националните органи са достатъчно добре информирани. Да, действително има такова едно усещане сред някои от тях, че ако твърде много информират хората, тогава ще има твърде много оплаквания, които трябва да разследват. Ще им се увеличи работата. Да, това се случва тук и там, но все пак трябва да имаме предвид, че вече много години се работи в шенгенската система, има информация на няколко езика, в зависимост от различните групи граждани на трети страни, които се обръщат към нас – Групата също е готова да предоставя помощ. и на своя уебсайт предоставя информация. Уебсайтът по-настоящем се довършва. Говорихте за подновяването на срока на предупрежденията. Това, което ще направим? Ще започнем с статистическите данни, защото те ще ни подскажат как да продължим. Ще започнем с статистическите данни, колко сигнали са подновени и, както при всички проверки, взима се една произволна и случайна извадка и това дава идеята за това, какво общото състояние? Разбира се, няма да можем да направим една твърде голяма извадка, но ще се постараем извадката да е представителна. И разбира се, ще видим какви са обосновките. Оценката се базира върху принципа за необходимостта. Сигналите или предупрежденията трябва да се подават и съхраняват само докато са необходими. Няма нужда от някакъв срок на съхранение една или три години. Те трябва да съхраняват доколкото са необходими. Разбира се, не ние, не надзорните органи защита на данните трябва да взимат тези решения, но компетентните органи. Ние успорваме тяхната преценка, но тяхната преценка трябва да бъде обоснована. За нас е важно да проверим дали те Обосновава това, защо даден човек трябва да остане в системата. Ако те не могат да го обосноват, следователно не е необходимо. Тоест, това е много лесно за вземане решение. Така че това е нашият подход, който ще приложим. Що се отнася до доклада за националните критерии, господин Коели, опасявам се, че това ще отнеме повече време докладът няма да бъде готов за следващата година, за да можем да допринесем за предложенията. Смятаме да го правим през първите години на дейността, за да допринесем за докладването, за доклада, който комисия трябва да го внесе след 3 години, но не успяхме да го направим, защото трябва да се стигне до всички държави членки и има повече причини сега за подаване на предупреждение, защото лицето е било експулсирано от държавата, защото лицето е извършило престъпление или заподозряно в извършване на, на престъпление, така че много причини да се генерират, да се подават тези сигнали или предупреждения. Също така трябва да се премине през всичките национални закони, и да се види какво е общото там и какво не е. И след като преминем през целият този процес на преглед, ще видим със сигурност в каква посока да поемем. И вашето предложение за по-хармонизирани критерии, разбира се, е нещо правилно. Това ще позволи и по-добра проверка и надзор. Ще позволи да се избегне непропорционалността, при подаване на предупреждения и комисията посочи, че проблема с качеството стои на дневен ред. Например, имаме предупреждение с две имена. Ако това е от една част на света, където има милиони хора, може да се окаже, че в тази част на света има много хора с същото име или дори същите две имена. Просто няма нищо, което да ти позволи да решиш дали това е същия човек или не. Но не можем да спираме хората по границите, когато тези хора нямат нищо общо с заподозряното лице, лице, за което е подадено предупреждение. Това, разбира, свързано и с свободата на движение, и с много други неща. Аз съм от Португалия. Там получаваме много молби за достъп. Те всички се разглеждат от орган за защита на данни и се сблъскваме с този проблем всеки ден. Има много хора, които не са лицата, за които са подадени предупреждения. Трябва да установяваме дали това са лицата или не. И това е много сложно. Така че, що се отнася доклада, ще се опитаме да направим всичко възможно, но едва ли ще можем да го представим на време. Също така имаше въпрос за предизвикателствата пред оперативна съвместимост и дали участваме в групата на високо ниво или дали до нас се допитват. Както посочи и комисията, имаме добри институционални отношения с комисията. Каним комисията да присъства на нашите заседания да ни предостави информация. Ние задаваме въпроси. Комисията проучва нещата, когато ние ги молим за това, така че имаме добри работни отношения. Но това е не е нещо, което е официално. Това е нещо, което е много добро, но официално не ни питат дали искаме да изкажем нашето мнение. Тоест, ние участваме, но не официално. Това е един въпрос, в който трябва да участват всички национални органи за защита на данни. Много е важно ние да даваме нашия принос, защото ние знаем с какви проблеми се сблъскваме при сега действащата система и при работа с другите системи. Вече знаем, дали системите на национално ниво са интегрирани или не са. Интерфейса за едно единствено търсене, някои правоприлагащи органи вече има такъв интерфейс на национално ниво и има някои национални правоприлагащи органи да използват този интерфейс и ако те имат право на достъп до Евродак, до 6, до 6.2 или до други системи, то тогава те могат да правят това единствено търсене, примерно търсене за име. Тоест, аз въвеждам своите данни в системата и системата ми дава достъп до това, до което имам право на достъп. в Системата неоперативно е съвместимо, но аз мога във всички системи едновременно да направя проверка. Това е много важно от оперативна гледна точка, защото е много важно да не се губи много време при търсене. Това е важно. Разбира се, ще се радваме, ако е възможно, да участваме по-активно в обсъжданията, които в момента тъкат, но официално нямаме този статус. Поне не и в момента. Разбира се, имаме желание да участваме по-официално. Разбира се, това също така зависи от вас. Това не е нещо, което зависи само от нас. Много ви благодаря, Клара, за това изложение, за вашите отговори. Много сме ви благодарни за това. Колеги, да обобщя тази част от нашето заседание. Разбира се, следващия понеделник ще предприемем продължаващата дейност. Е, ще изслушаме доклад за новата работна група на Либе и координаторите ще следят какво случва в тази тематика, тъй като това е един от нашите приоритети. Господин Акуелю ще продължи да се занимава с работата на координационната група ще имаме на 3-4 ноември среща с представителя на Еолиса, така че ще следим какво се развива в тази сфера, тъй като това е един от нашите приоритети. Много ви благодаря за това, че се отзовахте на нашата покана. Благодаря, колеги, за вашето участие в този дебат. So again, uh, we move on to point... И така, колеги, малко закъснение. Преминаваме към точка 20. Господин Дюпре, моля ви да ни извините закъснението. Темата е същата. Колегите знаят, че нашият колега отправи въпрос към комисията и не получи отговор на време. В такива случаи съответния колега отнася въпроса до парламентарната комисия комисия трябваше да отговори до 23 август на господин Дюпре. Става дума за въпроса за решенията за връщане и мерките за извеждане. Дали те трябва да се регистрират в ШИС или в Евродак. Господин Дюпре отправи този въпрос и крайният срок не беше спазен. Той изпрати този въпрос на 23 август. Трябваше да получи отговор на 15 септември, обаче това не се случва. Давам думата първо на господин Дюпре и след това ще помоля комисията да даде отговор. Заповядайте, Жерар, имате думата. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Не, не съжалявайте. Дебатът беше интересен. Бях задал въпрос на комисията преди известно време и питах има ли база данни на европейско равнище или обмен на информация, който да позволява на държавите членки да получават информация за това дали е, даден гражданин на трета страна с нередовни документи е предмет на определени мерки в друга страна. По-настоящем е, има е, няма мен на информация по темата, но комисията потвърди своето намерение да изиска задължително вписване на тези е, граждани в е, системата СИС. Може ли комисията да обоснове защо е, системата СИС се счита за най- подходящата система тук? Освен това, комисията възнамерява да запише в Евродак всички чужденци с нередовни документи, да и да събере от техните пръстови отпечатъци или документи. Въпросът е обаче какъв е смисълът да се включва тази информация в Юродак, след като Юродак не е свързан с каквото е да било друго от системите. Госпожа Фелка Янсен, бихте ли отговорили на този въпрос? Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията Либе, господин Дюпре. Преди всичко искам да прочета отговора на първия въпрос. В... И този отговор е официално прият от комисията нормите и процедури, свързани с извеждането на граждани на трети държави, незаконно пребиваващи на територията на държави членки, вече са уредени от директивата за извеждането. Комисията смята, че това отговаря на предизвикателствата пред Европейския съюз в резултата на големия приток на мигранти и тяхното вторично движение в Европейския съюз. Незаконният мигрант, който няма правното задължение да напусне, да избегне процедурата за връщане чрез преместване в друга държава членка. В своето съобщение по-силни и по-интелигентни системи за защита на граници и сигурността, комисията предлага да се актуализира системата ШИС с оглед на извеждане на незаконно пребиваващите лица. Промяната ще изисква от държавите членки да генерират и да подават системата сигнали за извеждане в системата 6. Това ще се отнася, например, до лицата, които се опитват да се укрият чрез преместване в друга държава членка. Мярката изисква не само подаване на сигнали в ШИС, но и засилено сътрудничество между държавите членки. Това е по първия въпрос. По, по втория въпрос, който беше подаден по-късно, искам да помоля за извинение за това, че вторият отговор наистина не е предоставен крайните срокове, но той ще бъде получен от вас в най-скоро време, но мога да ви предоставя предварителна информация. 6 е най-широката платформа за обмен на информация в Европа и до нея имат пряк достъп служителите на граничната полиция и полицейските служители, които незабавно получават информация, която съдържа предупрежденията. Това не е случат с Евродак, система, която основно подпомага изпълнението на Дъблинския регламент. Обхвата на Евродак не е достатъчно широк, за да се включат всички решения за извеждане. Например, не се включват такива решения, които са свързани с престъпна дейност. Тези данни също така се съдържат в ШИ. Знаете, че в ШИ се съдържат забрани за влизане и за разширяване на обхвата ще е необходимо да се включи и предходния етап на процеса, защото забраните за влизане винаги се предшестват от решение за извеждане. Също така има важна промяна в ШИС. Преводачите молят да говорите малко по-бавно. Да, моля за извинение. Като цяло смятам, че това са важни елементи за ШИСа. Това е най-широкия инструмент за обмен на информация и той е достъпен за полицейските служители, които работят на място и по този начин те могат да предприемат съответните действия. За разлика от това, е, Евротек има твърде ограничено предназначение. Там съхраняват данните на лица, търсещи убежище и незаконните мигранти и Достъпът е възможен само при специални обстоятелства от лица, които са оправомощени за това. Така че, когато се проверява дадено лице на дадена територия, например на улицата, възоснова на предупреждение, подадено в 62, полицейски служител ще може да предприеме действия. Това е единият момент. Вторият момент е че обхвата на Евродак не е достатъчно широк, за да бъдат включени всички лица, които биха могли да бъдат предмет на решение за извеждане, тъй като, например, ако лицето е било изведено поради престъпна дейност от Европейския съюз, то това не се включва в Евродака. Това се включва в ШИС, както и забраната за влизане забраната на влизане се издава, когато лицето напуска територията на Европейския съюз. Когато няма сигурност за това дали лицето вече е напуснало, то трябва да бъде предмет на извеждане от Европейския съюз. В момента това го няма в ШИС, т.е. в ШИС нямаме този етап, когато лицето трябва да бъде изведено. Ние виждаме само етапа, когато лицето вече е напуснало и не трябва да се връща поради забана, забрана за влизане. Т.е. трябва да се въведе тази промяна, за да бъде обхванат и предишния етап за процедурата за извеждане на лицето. Това трябва да се включи в ШИС. И също така в 6 ще бъде от края на 2017 година налична и функцията разпознаване лице по пръстови отпечатъци, т.е. дадено лице, което има множествена идентичност, това лице може да бъде идентифицирано възоснова на пръстовите отпечатъци. Разбира се, държавите членки трябва да решат кога и при какви обстоятелства може да се извършва проверка на пръстовите отпечатъци, но това ще бъде важен елемент на 6, който също ще позволи да бъдат идентифицирани незаконните мигранти. Да, дори аз малко се обърках. Благодаря ви за обяснението. Жера, искате ли да се изкажете? Заповядайте. Въпросът беше отправен от вас. Предвижда се система за разпознаване на пръстови отпечатъци. Защо трябва да се налага на всички държави членки да събират всички пръстови отпечатъци на всички е, нелегално пребиваващи на тяхна територия? Каква е ползата от това? За какво ще се използват тези данни? Всъщност целта е господин Дюпре да получи отговор. Така че може би добре е да проведете разговор, но ще ви помоля да говорите малко по-бавно, за да може да се получи в превод на френски. За момента ще работи само с буквено-цифрови данни. Т.е. лицето може да бъде потърсено по името му и до рождената дата. Ако човек използва друг документ за самоличност, дори лицето да присъства в системата, да е въведено в системата, лицето няма да може да бъде открито. Затова е въз... трябва да има възможност за търсене по пръстови отпечатъци. Ако мигрантите на пуска държавата, в която са подали молба за убежище и отиват в друга държава Шенка или подават там молба за обежище, използвайки друг документ за самоличност, в ШИС ще може те да бъдат идентифицирани въз основа на техните пръстови отпечатъци, ако има решение за извеждането им. Връщам се на въпроса си. Защо трябва да се задължат държавите членки да съберат информация за лицево разпознаване и пръстови отпечатъци от всички е, нелегално пребиваващи на тяхна територия, при положение, че това може да се при положение, че от утре това ще се прави в СИС. Защо трябва да се прави и за Евродак? Като цяло Евродак и ШИС имат различни предназначения. Обхватът на Евродак е да идентифицира лица, търсещи убежище и незаконни мигранти, когато те са регистрирани, за да се знае коя е държавата, която трябва да извърши процедурата за обежище. Това е стрикното ограничение на Евродак. Евродак в момента само съдържа пръстови отпечатъци, не и буквено цифрови данни. Предназначението на ШИС е различно. С ШИС полицейските служители на място – са длъжни да предприемат действия. Те не само трябва да установят съответното лице или съответния предмет, но трябва да веднага да предприемат действия, например да поставят лицето под закрила или да го задържат. Тоест, ШИС е достъпна за всички полицейски служители и гранични служители. Когато е необходимо да се идентифицира дадено лице, се прибягва до ШИС. Затова ШИС е най-полезният инструмент за съхранение на информация за решенията за извеждане, защото лицата, които биват интервюирани от полицейски или граничния служител, тяхната идентичност ще бъде веднага установена и няма нужда да се обръщат служителите на правоприлагащите органи, да се обръщат към Евродак, да проверяват за пръстовите отпечатъци. Аз разбирам какво казва комисията. Не съм а, задоволена от отговора. Не съм убеден, че това е необходимо. Okay, I mean... Добре. Много благодаря на комисията. Аз разбирам вашия отговор. Вие говорите за ограниченията в предназначението на двете системи, но господин Жерар Добре пита защо тези данни не, са, а, не се сканяват в Евродак. И той не е доволен от вашия отговор. Дали искате нещо да добавите? Well, Евродак не е пълна база данни за миграция. Това не е архивираща база данни. Тя единствено и само съхранява пръстовите отпечатъци на мигрантите. В ШИС също няма история, но там съдържа повече информация повече информация има в ШИС и това, което е по-важно, че се предполагат конкретни действия, нещо, което не се предполага при използването на Евродак. Така че цялата инфраструктура на ШИС е да се предостави информация и допълнителна информация, може да се проследи цялата история на предмета или на лицето, за да могат правоприлагащите органи да предприемат правилните действия. Това не е така с Евродак, защото Евродак има много стрикно ограничено предназначение и е, е в съвсем различна форма. Мисля си, че е добре до тук да спрем. Много благодаря на комисията. Благодаря ви, Жерар ще проследим какво случва с този въпрос. От гледна точка на нашия дневен ред ще обсъждаме и ШИС-2, и Евротак, и тяхната реформа, и техния преглед. Съвсем скоро ще се заемем и с този въпрос конкретно. Още веднъж благодаря ви, Жерар, благодаря и на комисията. So we move to point uh, 22. Um,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 госпожа Кеанки от СИД, Хелга Стивенс от ЕКР и Карлос Коели от е НЕП. Посещението е в рамките на а, годишните посещения, които са две на брой. Причината беше беженската криза и ролята на ЕАЗО и най-вече, що се отнася до случая с, с Гърция. Службата се занимава с оказана подкрепа на държавите членки по отношение на преместванията и даването на обежище. Сега делегацията от името на Либе ще представи резултати от тяхното посещение. Моля, имате думата. Е, е, е, Благодаря, господин председателю. Да, много сърдечно бяхме приети от директора на ЕАЗО Юзе Карера, също и от целият персонал в службата. Имахме срещи с представители на ЕАЗО. Много професионално се работи там. Що се отнася до изпълнението на задачите им. ЕАСО има много важна институционална роля, допринася за оказването на подкрепа на служителите, които работят на фронтовата линия или на предна линия в Гърция, България. ЕАЗО оказва подкрепа на държавите членки Оперативното звено все още е малко. В Гърция се осъществява много добро сътрудничество с органите на място от мар до юли. 9000 души са дошли от, Гърция, от Сирия в Гърция. След споразумението между Турция и Европейския съюз. ЕАЗО участва в подготвянето на процедурите за връщането и а, сътрудничи при разглеждането на отделните случаи. Оказва се помощ при провеждането на интервютата с, с хората, които търсят обежище, като се разглеждат и много случаи за хората ще убежище от Пакистан и Бангладеш. Пререгистрирането. Това е първата съпка към а, процедурата за обежище. Аз участва и в а, и, изпълнението на програмата за преместванията. Има много проблеми, свързани с преместванията, проблеми, които са очертани. Вече работи се по тях с държавите членки, но проблемите се дължат на липсата на сътрудничеството, на прекомерната бюрокрация и има и проблеми свързани с сигурността. Ролята на Азо е много важна и в Италия, не става просто само за Гърция. В Италия също Азо играе роля при регистрирането на мигрантите. Като Азо има участие и в мерките, свързани с мигрантите в Западните Балкани. По-скоро говорим за премествания, а не толкова за връщания. Работим с отговорните лица, които извършват анализ на информацията, извършваш се оценка и на страната на происход, като се, събира и неутрална информация, всякаква информация за третите страни. такава информация се събира и от нас. Новия регламент ще разшири правомощията на службата за подкрепа в областта на обежището при изпълнението на процедурите за международна защита. Също ще бъдат предприяти допълнителни мерки. Станахме свидетели на ролята, която играе ЕАЗО, що се отнася и до обученията. Други въпроси, които заседнахме, бяха свързани с непридружените малолетни лица и с трафика на хора. ЕАЗО в бъдеще ще се занимава и с жертви на насилието. Е, господин Хосе Карера обясни каква ще е новата роля на АЗО, когато се превърне в напълно функционираща агенция. Ще има по-голям достъп до всички бази данни и по този начин ще се използват и метаданни, за да може по-бързо се предприемат мерки, свързани с актуалната ситуация. Освен това ще се увеличи и бюджета, както и броя на персонала. Стана въпроси за подобряване на механизма за преместването и да се инвестира повече в политиката за миграцията. Много интересно беше това посещение от професионален характер хората там работят, се справят чудесно с задълженията си, въпреки че обстоятелствата не винаги са най-благоприятни и а, сме много доволни от нашето посещение като цяло. Благодаря ви. Двама от колегите ни бяха там и също иска да взема думата господин Коелю. Благодаря, господин председател. Споделям казаното от господа Кинге. Много приятно беше нашето посещение там, съвместно с госпожа Стивас и госпожа Кенге. Имам два коментара, свързани с това, което каза госпожа Кенге току-що. Току е, ЕАЗО и директора се справят много добре. ЕАЗО обаче разполага с недостатъчен персонал и с недостатъчни средства. Правомощията не са достатъчни за това, което се изисква от агенцията. И на следващо място, това е лично мое мнение, Ясно е, че държавите членки имат нужда от ЕАЗО, от помощта на службата, но не предоставят на АЗО информацията, която е необходима, за да им се помогне. И така, в заключение, трябва да се каже, че е, възоснова на новото правно основание да се приема регламента за новата агенция за подкрепа в областта на обежището. Благодаря ви. Да, много важна беше информацията, която ни предоставихте. От името на Хелга Стивенс, господин Халаго се съгласи да предаде нейното послание. Благодаря. Ще прочета съобщението на госпожа Стивенс, която не може да е тук. Имах привилегията да посетя АЗО с съвместно с делегацията от Либе. Видяхме, че хората там работят под голям натиск. Европа е изправена пред безпредседентна миграционна криза. По принцип не подкрепям разширяването на европейските агенции, но в случай с ЕАЗО това е логична последваща стъпка и а, това трябва да бъде подкрепено. Новата а, агенция ще има много важни задачи, а, свързани с изпълняването на разпоредбите по обежището и, разгле... и разглеждането на моби за обежище. А, а, като също ще се занимават и с тези случаи, в които нелегално са преминати границите. Изцяло подкрепиме разширяването на правомощията на агенцията. Благодаря ви. А, много важно беше това посещение. Благодаря ви за което. Благодаря ви за подробната информация, свързана с ЕАЗО. Това е много важно. Take note of what you said. So colleagues, now we и сега преминаваме нататък към точка 21. Отново става въпрос за убежището. Говорим за становище, справяне с движението на бежанците и мигрантите, ролята на външната дейност на Европейския съюз. Госпожа Вержия е докладчик по това становище. Проекто доклад е изготвен, за който има и а, срок за подаване на измененията, но нека първо до... На 7 юни комисията публикува съобщение за нова партньорска рамка с трети страни в рамките на Европейската програма за миграцията. Съобщението е представено в Либе на 15 юни 2016. а ФЕТ и Деве решиха да изготвят общ доклад по собствена инициатива по това становище и да засегнат въпросите за бежанците и мигрантите и ролята на Европейския съюз. Координаторите на Либе решиха на 11 юли да се изготви становище и то беше поето от госпожа Вержия от ГУЕ. Моля, имате думата. Merci, monsieur е, благодаря, господин председател. Благодаря за милите... За, благодаря за уводните думи. Искам да добавя нещо към тези уводни думи. Част от моите задачи са свързани с работата в подкомисията по правата на човека по доклад, който трябва да се приеме следващата седмица по миграцията и правата на човека в трети страни. Смятам, че всичко това трябва да се разглежда като взаимосвързано. Докладът е, е свързан с работата на колегите Валенсиано и Диас Мера и има много общи страни между този доклад, който ще се разгледа следващата седмица и доклада на Комисията по развитие и Комисията по външни работи, по който изготвяме становище. Доста трудно е да се изготви доклад в толкова малко думи. Не е лесно. Така че се извинявам, че проектът, който съм изготвила, не може да изпълни всички наши желания, но все пак нека да се спра на темите, които са свързани с компетенциите на Либе и това, което можем да направим по европейската политика в тази област. Първата точка е свързана с е, вземане предвид на ситуацията. Е, 60 милиона души са или вътрешно разселени, или е, беженци. съгласно дефинициите на ВКБО. Не и трябва да вземем предвид е, ангажиментите, които трябва да поемем по тези отнош... Е, за тези хора, които се които бягат от конфликти, от нарушение на правата на човека и прочие и че се сблъскват с много тежки трудности в трети страни. И тук повтарям онова, което често казваме, а именно правото на достъп до определени хуманитарни права и вземане предвид на външната политика и въпроса за сигурните трети страни, третирането на мигранти, които са върнати в страни, където няма каквото и да било действащо право в областта на миграцията по правата на мигрантите, нито пък по отношение на правото на обежище и голямата потребност да се направи оценка на средствата, които са на разположение. Обещах на докладчиците всяка, но все още не съм имала възможност да го направя, да им изпратя и изменения, които да допълнят доклада, да въведат някои нюанси, да добавят и една тема, която за мен е важна и по която съм, смятам повечето докладчици Сянка трябва да са съгласни с мен. Защитата на уязвимите групи. Е, темата е важна за много от докладчиците в Сянка. знаех, че ще се спрем на нея и за това я бях запазила. За измененията необходимостта става въпрос за защита на е, най-уязвимите групи да жените, децата и малолетните лица. Е, докладът ще бъде е, предмет на подаване на изменения до понеделник. Благодаря, госпожа Вержия. Ще започнем с изказванията на колегите. Господин Дюпре. Господин председател, не, от, не в лично качество се изказвам, а, а от името на колегата Лемишел, който е докладчик в Сянка по тази тема. Ще прочета текста, който ми е изпратил. Искам да благодаря на госпожа Вежа за, нейния проект, за нейното проекто становище в което се споменава декларацията от Нью Йорк и декларацията на комисията от минали юни във връзка с новата рамка за партньорство с трети страни. Това са политически сигнали, спрямо които нашият парламент трябва да заеме позиция. Смятам, че позицията на комисията Либе може да донесе важна добавена стойност към доклада. По-конкретно искам да подчертая за пореден път, че е необходимо да се възстановят и укрепят прави... легални пътища за миграция това трябва да е важна съставна част от нашите външни действия в областта на миграцията. Позицията на парламента в тази връзка вече многократно е изразена, но тя трябва да се конкретизира в бъдещата рамка на отношения с третите страни. Възстановяването трябва да бъде развито повече, не само а, презасоването, извинете, а, не само в европейски план, но и в световен план Европейския съюз трябва да изиграе да, ролята на движеща сила в международната област, за да се постигне това. Важно, е, важното е това становище да включи темите за връщане и сътрудничеството с третите страни за борбата срещу практика на очите и трафика на мигранти. Това е становището, което господин Лемишел би представил, ако беше тук. Кристин. И аз искам да благодаря на Мари Кристин Вержия и искам да те поздравя, Мари Кристин, за този проект, защото текстът успява да обхване много различни теми, които са свързани с външното действие на Европейския съюз по миграцията и обежището. Групата на социалистите и демократите е съгласна с становищата, изложени в този проект. Трябва да се обърне внимание на последиците на тази политика върху правата на беженците и мигрантите. Политиката на Европейския е, съюз тази област трябва да се основава на правата на човека и на защита на международното право. Това не може да се пренебрегне. Европейския съюз трябва да си сътрудничи по надежден начин с трети страни. Затова е необходимо да има последователност в външната и вътрешната политика в тази област, за да няма измерване с двоен аршин по правата на човек. Не е достатъчно да се занимаем само с темата от гледна точка на сигурността, управлението на границите. Не е допустимо да се връщат страни, лица в страни, в които не могат да разчитат на сигурност. И както докладчикът подчерта, както и докладчикът Сянка, има необходимост от, от поддържане на легални канали на миграция информация и виза политика. И тук настоявам на необходимостта да се хармонизира дейността на консулствата на държавите членки на Европейския съюз по отношение на предоставянето на хуманитарни визи. Също важно е сътрудничеството с третите страни по темите демокрация, върховенство на закона, права на човека, образование, равнопоставеност и прочие. Тук искам да подчертая положението и на уязвимите групи – жените, децата и хората, принадлежащи на групата ЛГБТИ, тъй като те могат да се сблъскат с много по-тежки проблеми по пътя си към търсенето на обежище. Трябва да се спомне и равнопоставеността между половете. Друг важен въпрос е това, че е необходимо парламентът да осъществява демократичен контрол във връзка с, демокра... с приложението на мерките в трети страни на европейската външна политика в тази област. Е, благодаря, Мария Кристин, и се радвам, че можем да работим заедно по тази важна тема. Um, uh, Благодаря. Госпожа Годенберг. Eh, Благодаря. Благодаря за предоставената информация. Тази ситуация обхваща 56 милиона души, които а, са бежанци. Как може да се помогне на тези а, хора? Не можем да ги оставим да дойдат в Европейския съюз, а, защото не можем да предоставим на всички нормални условия за живот. Господин Тимерманс каза, че над 50% от тези хора са економически мигранти и за тях се разходват ресурси, които могат да се предоставят на истинските бежанци. Много често съм питала нещо в тази връзка. А, не може ли да се намерят ам, законни начини за а, престигане има и квоти за разпределянето на бежанците, но държавите членки имат затруднения с тях. Държавите членки не се придържат към тези квоти в голямата си част. И оттам възниква и моя въпрос. По какъв начин може да се е, издава хуманитарна виза в трети страни и по какъв начин да бъдат разпределяни, ще има ли горен прак за тези хуманитарни визи, това е единия ми въпрос. Имам е, един въпрос, защото нещо не разбрах. Там а, става въпрос за връщанията в Швеция и миналата година много мигранти бяха върнати обратно. Има хиляди и още обаче, които трябва да бъдат върнати, защото нямат причина да остават в Швеция. И Европейския съюз би трябвало да ни окаже подкрепа. Ние нямаме тези средства за да го направим. 50 хиляди души са засегнати, а ние нямаме средства, за да ги върнем. Какво прави Европейския съюз, за да ни помогне? Още един въпрос, свързан с, с бежанците, които бягат поради измененията в климата или по други причини. Какво се случва с тях? Сарая Пост има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря ти Мари Кристин, за твоите предложения. Някои от предложенията ще бъдат взети предвид по точка четвърта, ако можем да кажем, след сигурно условия за мигранти и бежанци и да се сложи край на а, трафика на хора и мигранти. А, по точка 8 искам да се добави призовава за събирането на подробна информация, актуална информация за правата на хората, най-вече, що се отнася до жени, деца, хора с увреждания и а, тези спадащи към групата на ЛГБТИ. им като се вземат предвид и страните, които се считат за, сигурно, за сигурни. 8А и 8Б. Там се призовава комисията да сътрудничи с НПО и с експерти, които работят в страните по происход, по въпросите за обежището и да се намерят най-добрите подходи, за да се окаже подкрепа на отделните социални групи и на тези, които са в най-уязвимо положение. Призовава комисията да включи НПО експертите в страните на происход на търсещите обежище, за да се на мери най-добре функциониращия механизъм за превенция на конфликтите. И разбира се, ще внеса и изменения към самата резолюция. Благодаря ви. Благодаря ти, Сарая. И накрая Жан, Джин Ламбърт. Also... Благодаря. Аз също искам да благодаря на Марко Син за предложението. Споделям някои от коментарите, направени от другите и тези свързани с законните начини на пристигане. Правното основание за споразуменията е много важно, като тези с Турция и с Афганистан наскоро. Не е ясно много обаче какво е правното основание и парламентът не е включен. И сега обаче има сериозни последици за връщанията. По, по въпроси за реадмисията парламентът също има своето участие. По отношение на по-широкия контекст и а, безпокойството, че миграцията е приоритет, а не устойчивото развитие. Трябва да се борим с основните причини на миграцията. Има много въпроси, свързани с ангажимента който сме поели за устойчивото управление, за устойчивото развитие, за функ... ефективното управление и така нататък. Необходимо е да се ам, прекрати дейността на трафикантите, а, но а, трябва да се прилагат мерки в а, страната на происход и то по ефективен начин. Ако а, се отклоняват средства за краткосрочни мерки, за да се направи опит да се възпрат хората да идват. Това ще е контрапродуктивно. А, така не се справяме с самите първопричини. И освен това, какво е въздействието на връщанията в един по-глобален контекст? Тук имам предвид Афганистан и Пакистан, който се ангажира да участва в връщанията. Има 1 милион беженци. Иран също приема беженци. Да, трябва да внимаваме да няма не, на дестабилизиращ ефект тази мярка върху Афганистан не искаме да влушаваме ситуацията в страната по происход. Ние просто търсим решение, което да е ефективно. Трябва да видим какво и правим по отношение на подготовката за връщането и мерките за реинтеграция на място. В противен случай просто а, само а, връщаме хората обратно в Кабул и а, не знаем какво се случва по-нататък целта е, е понякога а, свързан с това млади хора да да страната по происход, за която те имат много малко познания, дори а, бегло говорят езика. Трябва да вземем предвид и уязвимите а, е, групи, но а, и младите хора не трябва да бъдат изпускани от поглед. Относно понятието за сигурна трета държава, трябва да знаем за какво става въпрос от правна гледна точка, но не само това. Трябва да сме сигурно, сигурни, че са обхванати измеренията на външната политика. Когато ам, определяме една държава дали е сигурна, ам, ние взимаме предвид и други а, показатели, и други аспекти относно ам, преместванията поради климатичните изменения. Трябва да видим какво ще направим, за да насърчим и другите страни да организират програми за преместване като част от това, тази глобална програма, с която сме се заели. Ще внеса и изменения в тази връзка. И а, така да се стигне до един окончателен а, текст, който да бъде прият от двете законодателни комисии. Благодаря. Преди да се върна към докладчика, мога ли да кажа, че имаме посетители тук а, сред нас? А, искам да ги приветствам с добре дошли. Те са по покана на Натали Грисберг. Добре дошли. Благодаря ви. I was just about to give the floor to Marie-Christine. This is not a French committee, by the way, um, all, that I'm just giving the floor to... Um, uh, само френски колеги взимат думата, но така се случва. Не, че комисията ни е сяло френска. Нищо против uh, комисията. Кристи, може би да дадем думата на комисията и първо искаш ти да вземеш думата. П... Добре, нека първо комисията. Rapidement, euh, je voudrais réagir euh, Господин председател, съвсем накратко искам да се спра а, от името на Европейската комисия на няколко точки, които бяха повдигнати от членовете на вашата комисия. Първо, що се отнася до легалните маршрути за мигрантите и за хората, нуждаещи се от закрила. Нека да ви припомня, че Европейската комисия – направи през юли тази година на едно предложение за рамка за презаселване, което предвижда създаване на постоянни възможности, постоянни легални маршрути за достъп до Европейския съюз за лица, които имат нужда от защита. Смятаме, че тук става дума за пример, който показва, че Европейския съюз от, от, приема на сериозно своите отговорности спрямо гражданите на трети страни, които са в много тежка е, ситуация и опасност. Бе подчертано значението и на реинтеграцията и в тази връзка работим с фидосиарни фондове за Африка, за пътища за реинтеграция. През следващите години ще разработим програми, които им, да имат за цел не само да върнат онези лица, които нямат легално право на престой в Европейския съюз, но и да помогнат на, за тяхното устойчиво реинтегриране на място. И накрая, по отношение на изразената загриженост за съдбата на върнатите лица. Нека тук да спомена Декларацията Европейски съюз Турция и да ви уверя, че, както показва и нашия, нашите доклади редовно публикувани за изпълнението на това споразумение, Турция е предприела всички необходими мерки за да може лицата, връщащи се в Турция, да получат съответната закрила. Искам да ви информирам и с директивата за процедурата за предоставянето на обежище, концепцията за безопасните трети страни и мярката за разглеждане на всяко искане за обежище по-отделно, вземайки предвид дали съответната страна може да бъде разглеждана като безопасна за съответното лице. И всеки подал искане за обежище има право да успори начина по който се прилага концепцията за безопасната трета страна, ако по негова оценка той там няма да е в безопасност. На гръцките острови има хора, които искат международна закрила. Те използват това си право и то се прилага всеки ден. Благодаря. Благодаря сега за заключителни коментари. Давам думата на докладчика Мари Кристин. Да, е, чаках да чуя отговор на комисията преди да се изкаже отново. Не знам дали внимателно слушахте всичко, което казаха колегите. Извинявам се. По принцип разглеждам нещата доста строго. За пореден път трябва да кажа, клишетата не са доста, достатъчни, за да ни уверят, че всичко върви нормално. Само юридически базирани отговори не са достатъчни. Има повод за безпокойство, има поводи за безпокойство. Когато чуваме неща, като ежедневно се прилагат разпоредбите за връщане в безопасност, за реинтеграция. Имам чувството, че не говорим за една и съща ситуация. има доклади на множество неправителствени организации, които поставят под въпрос начина по който се превежда тази политика. Искам да благодаря на колегите, които се изказаха. Смятам, че трябва да обръщаме особено внимание на въпроса на а, манипулацията на цифрите, на статистическите данни. Едно са цифрите, друго е действителността. Има хиляди беженци, но 48% от тях са в страните, които са в категорията развиващи се страни. И е важно да бъдем много прецизни. Нищо, че това вече е включено в доклада на Деве и Афет. Също така искам да припомня, че Европейския дневен ред в областта на миграцията, представен от Европейската комисия, предвижда легални маршрути но до тук не виждаме особен напредък по останалите елементи. Да, има текст. Доста не разбираем в интерес на истината. Всъщност има различни гледни точки. И както не случайно казаха много от колегите, когато става дума за легалните пътища за миграция, не е достатъчно просто да има програма за презаселване. Всъщност, броя на легалните мигранти в Европейския съюз спада, а, също броя на економическите мигранти спада, близо 4 милиона данните на сериозни а, организации, като Световната банка и ОИСР, показват, че мерките на Европейската комисия а, са недостатъчно добри. Има какво да се направи още. Трябва да работим с комисията. Също искам да се спра на още един въпрос, повдигнат от много от вас, е именно въпроса за мобилизацията на всички ресурси в областта на външната политика на Европейския съюз за борба срещу корените на а, миграцията. На практика Европейския парламент все повече се изолира от провеждането на тази политика е, бива изолиран. Тази сутрин видях, че е имало среща на върха на министрите на вътрешните работи е, на Европейския съюз и Африка. Това го научихме от медиите. Честно казано, когато има такива срещи, не смятате ли, че това поне в някаква степен засяга действието на нашата комисия? не е ли по-добре да бъдем предварително информирани и да следим случващото се? Съсредоточаваме се върху измененията, свързани с правомощията на комисията. Либе темите, които са най-важни за комисията. Либе ем, господин Мишел не случайно спомена тези теми. Целта е всъщност да се допринесе от името на комисията Либе за този доклад на комисията по външни работи. Имаме доста поводи за безпокойство. Съгласна съм с много от нещата, заявени от колегите и се надявам, че ще можем да работим добре напред, защото трябва да се осъществи напредък. Възнамерявам възможно най-скоро да организирам заседание с докладчиците в сянка, за да може да изготвим един добър текст. Благодаря. Благодаря, Кристин. 20 октомври е крайния срок за подаване на изменения. Вие говорихте за среща на министрите на вътрешните работи. Дали това е среща на ЕКТП и Луи Мишел ще бъде председател? Не, вие не знаете. За това добре няма да удължавам. Това обсъждане очевидно. Това са две различни неща. Не, това не е същата среща, това е друга среща. Да, просто ви питах. И така, колеги, благодаря на всички вас за този дебат. Нека да преминем към точки 24-25 от дневния ред. Имаме темите мобилизираме инструмента за гъвкаво за цел на финансирането на забавни бюджетни мерки за справяне с настоящата криза с мигрантите, бежанците и сигурността и точка 25 мобилизиране на средства от резерва за непредвидени обстоятелства. Нашите докладчици в сянка. са тук. И това е разглеждане на проекто Очевидно, госпожа Макове е на път. Смятате ли, че тя ще на време ще дойде, когато би трябвало по график да започне нейния доклад. Е Госпожа Маковей е на път. Извинете, колеги, аз явно работя с пълна пара и не осъзнах, че сме изпреварили графика. Uh, Извинете, Томас, надявам се, че не го приемате лично. Okay, Не, не, не го приемайте лично, Томас. Господин Депре? процедурен въпрос. Господин председател, не искам да а, иземам премощите на госпожа Макомвей, но тъй като съм член на комисията по бюджета, мога да обясня за какво става дума и каква е нашата позиция. Нещата са прости. И така ще мога и да тръгна по-рано, защото а, имам друг а, друго заседание. Става дума за различните тавани по различните раздели в бюджета, селско стопанство, различните функции. Да се върнем в функция 3. Горните тавани за бюджетните да спра ли госпожа Маковей пристига, приключвам обяснението от техническа гледна точка. Това звучи толкова поетично. Продължете. Всъщност това, с което разполагаме, не отговаря на потребностите, свързани с миграционната криза. Няма единодушие на съвета за увеличение на таваните. Те могат да бъдат преразгледани само в контекста на това средносрочно преразглеждане. Обаче Европейския съюз се задейств... Е, парламент се задейства много силно и има два инструмента за гъвкавост, благодарение на него. Има е, някои маржове, които позволяват да се мобилизират средства и като е, а, ангажименти, и като плащания. И това, което се предлага тук, подкрепено от Комисията по бюджета, е, че е необходимо да се използват тези два инструмента, за да се увеличат финансовите инструменти, които са на разположение по функция 3, където всъщност се е, включват средствата за справяне с миграционната криза. И така надявам се, че колегите ще подкрепят доклада на госпожа Маковей. И се надявам, че а, и е, британците ще се включат въпреки тяхната е, фамозна политика на understatement. Та или иначе е, са необходими допълнителни средства за справяне с миграционната хуманитарна криза. И така докладът на госпожа Макове е отличен и искам да ви насърча да подкрепите мобилизирането на инструмента за гъвкавост. Благодаря, Жара. Искам да кажа, че тук в тази комисия, преди да стръгнете, искам да кажа, че много сдържано по британски работим и се изказвам в тази комисия. Но искам да кажа, че много се радваме, че вие сте в нашата комисия, защото вие сте връзката между нас и комисията по бюджетите и много сме ви благодарни за това обяснение. И така вече госпожа Макова е тук. Благодаря ви за вашето изказване. То беше много полезно. Знам, че трябва да изтръгнете. Още веднъж много благодарности. Госпожо Маковей, току-що представих точките, но моля, направете вашето изложение. Предполагам, че чухте една част от това, което каза господин Депре. Благодаря, господин председател. Ще говоря романски. refugiați de migrație. Instrumentul de flexibilitate ne asigură 530 de milioane. През 2014 година никой не предвиждаше въздействие на сегашната криза с миграцията. И сега трябва да се мобилизира допълнителни средства Става дума за максималната сума, която може да бъде мобилизирана за 2017 година в съответствие с сегашните правила. Освен това, за последващите години, дори да мобилизираме всички средства, гарантирани по тези инструменти и по трета функция, сигурност и гражданство, финансовите средства няма да са достатъчни да отговорят на нарасналите потребности. И така, откъде ще бъдат намерени тези средства? Няма безграничен бюджет. Ако искаме да удвоим годишните е, бюджетни кредити, ще трябва да прибегнем и до инструмента за гъвкавост и за резерва за непредвидени обстоятелства. Искам да попитам комисията откъде ще дойдат тези средства, за да се гарантира бюджетната стабилност и предсказуемост. Също така имаме следната информация. Първо, инструментът за гъвкавост трябва да се използва по предназначение, а именно за разходи, които са ясно определени. Разходи, които не могат да бъдат финансирани от други бюджетни източници. Освен това, важен, важен е първия принцип. Ще трябва да видим с какво разполагаме и да използваме това, с което разполагаме. Второ, разходите непрекъснато нарастват поради кризата и ще помоля за максимална отговорност при разпределяне и изразходване на тези средства. Тези средства трябва прозрачно и справедливо разпределени в съответствие с приоритетите и трябва да се изразходват отговорно, прозрачно и разумно. Благодаря ви. Благодаря. Имаме сред нас колеги, които са докладчици Сенка. Започваме с Томас. Заповядайте, Томас. Благодаря, Клод, за това, че ми давате думата. Доста съм разочарована това, че толкова колеги напускат, защото работата, свързана с бюджета, е много сложна дейност. Това е все едно да си нестинар. И трябва да намериш наистина пътя си, което е трудно. Ситуацията наистина е много сложна сега в Европа с, миграцията и сигурността. Е, се потикаме до Кризата с миграцията започна преди няколко години, но днес вече се сблъскваме с последиците и това има ясно въздействие върху планирането на средствата. Бюджета за 2017 година не прави изключение. Тези две предложения от комисията за мобилизиране на инструмента за гъвкавост и мобилизирането на средствата от резерва за непредвидени обстоятелства – са предложения, които ние НП подкрепяме. Това, което чухме в началото от господин Добре, е нещо, което мога да подкрепя. Той каза неща, които са верни. Много страдаме от липса на гъвкавост по-скоро страдахме от липса на гъвкавост, сега имаме функции 2 и 5 и трябва да използваме средства по тези функции, за да се справим с текущите проблеми в Европейския съюз, защото по функция 3 стигнахме вече до горната граница. Така че без инструмента за гъвкавост няма да можем да финансираме всичко, от което имаме нужда в светлината на кризата с миграцията. Така че комисията внесе предложение също така за службата за брегова и гранична охрана без допълнителни средства. А, обаче без допълнителни средства това предложение ще остане само на хартия. Тази организация ще остане на хартия, тя ще може да работи само в една виртуална реалност. Говорим за 530 милиона евро. Тази сума ще бъде изключително важна през следващите години, когато правим преглед на многогодишната финансова рамка. Трябва да предотвратим появяването на подобни ситуации в бъдеще. И имам две послания към колегата Макове от НП. Това предложение е доста техническо, доста специализирано, но искам да споделя двата приоритет на ЕНП, които повтарям от години. Предложението на колегата Макове е много балансирано и се ползва с нашата подкрепа. Но и има две бележки, които имаме. Първо, финансирането за Европол. Трябва да укрепим Европол. И също така новосъздадената агенция за гранична и брегова охрана. И също така трябва да помислим за финансирането на скорошното предложение на комисията в областта на сигурността и миграцията. Второто ни послание е, че трябва справедливо да бъдат разпределени приоритетите за финансиране. Моника вече говореше за това. Трябва да гарантираме прозрачност, подотчетност и разумно разходване на средствата. Казах това и Комисията по бюджетен контрол. Жизнено важно е да се използват финансовите инструменти прозрачно или по-прозрачно не е възможно, ако мога така да се изразя, да купиш нещо в последния момент и след това да каже, е, да, има някои проблеми. Но проблем се появява точно защото парите не са били разпределени и не са били предвиждани с дългосрочно мислене. В момента имаме краткосрочен проблем и трябва да се справяме и трябва да наистина да мислим за финансирането. Благодаря. Вие говорихте няколко пъти за това, че колегите от Либа работят и върху проекта бюджета и ние много уважаваме тяхната работа, много сме благодарни за тази много сложна дейност, така че бяхте много прав. Сега госпожа Сипел ще говори от името на докладчика Сянка на социалистите демократите. Благодаря, Клод. За съжаление, нашия докладчик не може да бъде тук, затова ще прочета посланието му. Първо благодарности към докладчика за проекто становището. От чисто техническа гледна точка социалистите, демократите нямаме някакви сериозни забележки към становищата приветстваме увеличаването на средствата по функция 3 и смятаме, че е добре да се използва до максимум инструмента за гъвковост, както и средствата от марш за непредвидени обстоятелства. Това е гаранция за това, че ще може да се отговори на предизвикателството на миграцията през 2017 година в същата степен, как това беше през 2016 година. Обаче, тези два финансови инструмента няма да бъдат достатъчни предвид това, че не се очаква притокът на мигранти и лица, търсещи обежите през 2017 година едва ли ще намаля, дали по-скоро обратното, и натискът върху държавите, които се намират на предната линия, само ще се увеличава. Комисията предлага средства за новата агенция за брегова и гранична охрана. Пристигат на мигрантите няма да спре в близко бъдеще и нашата реакция трябва да бъде добре организирана и структурирана. Надявам се, че новата многодишна финансова рамка ще отрази това и ще бъдат включени подходящи инструменти. Последна политическа бележка. Не виждаме постоянна криза с бежанците и сигурността. Това е предизвикателство пред Европейския съюз и е подвеждащо да се обвързва въпроса с лицата, търсещи обежище и този въпрос да се обвързва с въпроса за сигурността. Благодаря ви. Има ли други докладчици в сянка, други колеги, които биха искали да се изкажат преди да дам думата на докладчик? Барбара, заповядайте. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на докладчика според мен това предложение на комисията е много добро за мобилизиране на тези два финансови инструмента. Това ще позволи по-интелигентно и по-гъвкаво да реагираме на проблема с притока на мигранти и лица, търсещи убежище. И в моите изменения посочвам, че финансирането от страна на Съюза за интегриране на мигрантите и лицата търсещи убежище следва да се увеличи значително. И това трябва също така да се включи в приоритетите. В момента се дава приоритета на сигурността нещо, което струва много скъпо. И освен това, видяхме, че тези мерки не са ефикасни и много често нарушават правата на мигрантите. В моите изменения искам да призова комисията да насочи повече средства приоритетно към държавите членки, които приемат мигрантите, лица търсещи убежище. Според мен е изключително важно да се излезе от логиката на непредвидените обстоятелства и да се премине към логика на структурирани, организирани мерки и действия трябва да бъдат насочени към интегриране на мигрантите и лицата търсещи убежище. Благодаря ви. Благодаря, Барбара. Сега госпожа Макови. Thank you. Uh, <clears throat> Uh, благодаря, много благодаря на колегите за техните изказвания, за техния принос към проекто становищата. Работим по тези два инструмента. Ще премина сега към следващия инструмент. Искам само да уверя колегите, ще, ще отчета техните мнения, когато финализирам своето становище. Благодаря ви, госпожо Макове. Крайният срок за внасяне на изменение 21 октомври. Благодаря, колеги. Сега преминаваме към точка 26. А, това е съобщение за състоянието на тристранните преговори. темата е сила на проверките в съответните бази данни на външните граници. Докладчика ще ни съобщи за заседанието от 11 октомври. Само искам да кажа, че всички трябва да се знаем, че това е част от пакет, предложен от комисията в връзка с борбата с, с групите от Даеш. Това е една част от мозайката, която ще позволи да се предотвратят в бъдеще терористични нападения. Това е нещо, което е свързано с цялостната програма за сигурността. Госпожа Макова, имате думата. După cum explicat... Благодаря. Председателят обясни това предложение. Това е много целенасочено предложение. То е насочено към предотвратяване на терористични атаки в Европа, защото напоследък бяхме свидетели на много такива атаки, извършени много често от чуждестранни бойци или от европейски граждани, които са върбовани от Даеш. Става дума за системни проверки чрез използване на съответните бази данни, първо и преди всичко Шенгенската информационна система. Проверките ще се правят на всички лица, граждани Европейския съюз или не, когато те пресичат външните граници. Мисля си, че ще съгласите, че сигурността на Европейския съюз и неговите граждани е виш приоритет. Обаче, трябва да ви информирам, че за момента, за съжаление, надявам се, че ще мога да ви съобщя по-добри новини в скоро бъдеще. За съжаление, все още не стигнахме до съгласие по този доклад, въпреки че в нашата комисия той беше одобрен през юни 2016 година, но се надяваме, че ще финализираме тристранните преговори до края на тази година. Има две теми, които предизвикват противореча Първо, причини за изключение от системните проверки и целевите проверки. Предложението на комисията има изключение само за хипотезата, когато се предвижда несъразмерно въздействие върху движението през границата. Текстът одобрен от комисията Либе, позволява на държавите членки да извършват целеви проверки винаги, когато смятат, че системните проверки имат несъразмерно въздействие. Има един отворен списък на причините за това несъразмерно въздействие. А второто противоречие е свързано с гранично пропускателните пунктове комисията иска да се направи изключение за сухопътните и морските граници. Комисията се обосновава с съображен за риска, но ние смятаме, че рискът е по-висок на въздушните граници, т.е. по летищата. Ние смятаме, че трябва да има инфраструктура, позволяваща системни проверки и в летищата. Комисията Либе одобри текст, който предвижда равнопоставеност на всички граници сухопътни, въздушни и морски. Тоест, предвижда се и да се извършат проверки и по летищата. И тук точно е различен в позицията на парламента и позицията на комисията. Получихме компромисно предложение от съвета за преходен период от 9 месеца за летища, така че летища да могат да приспособят своите технологични системи към системните проверки по граници. Тогава вече ще могат да се въведат такива проверки по граници, системни проверки по граници, но продължаваме да обсъждаме със съвета тези два момента. Стигнахме до съгласие по трет по третия въпрос, който водеше до да ставаше дума за използване на базите данни. И идеята е, че своевременно и правилно трябва държавите членки да подават информация в база данни ШИС, нещо, което не се случва в момента и тази база данни трябва да бъде първата база данни, към която трябва да се обръщат правоприлагащите органи и други компетентни органи това не изключва използването на други национални, европейски или международни бази данни, стига те да се използват правомерно и данните в тях да се подават също правомерно. Все още работим върху окончателното формулиране на този текст. Като докладчик ще положа максимални усилия, колко се може по-бързо да се стигне до съгласие, но нещата не зависят само от мен. Мисля си, че всички сме наясно с това колко успешна и неотложна е тази тематика. За това ще помоля съвета и колегите да положат последни усилия, за да може наистина да финализираме процеса на преговори до края на тази година. Планираме в най-скоро време следващото заседание, може би още този месец. Благодаря ви. Um, Благодаря ви за информацията. Има трима колеги, които искат да вземат думата. Нека да кажа нещо. Контекста е до, доста сериозен. В Германия 870 граждани са се върнали в Сирия. Ситуацията е доста драматична. Говорим за един месец. Предложението обхваща доста щекотливи, щекотливи теми, като базите данни и така нататък и са необходими големи подробности. Ще е добре, ако ам, чуем повече а, коментари по въпроса. Барбара Гатрика има думата. Благодаря, господин председателю. По време на преговорите се забелязва известен напредък, но трябва да подчертая необходимостта от намирането на консенсус, възможно най-бързо. Приоритет трябва да има сигурността на нашите граждани и защитата на външните граници. Другите групи и може би СИД най-вече ще намерят а, приемлив консенсус, за да можем да се придвижим напред по-бързо. От 9 месеца преговаряме по този проект от текст доста дълго. Целта на НЕП е да се намери решение, което ще даде възможност на регламента да влезе в сила в кратки срокове. ЕНЕП работи в тази насока. Благодаря ви. Благодаря. Софи Интфелд. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за изготвения доклад. Приветствам подхода, който е избран, а, а именно предварително да се определят стратегическите въпроси за парламента, при да се започнат преговорите, да се знае кое е важно за нас и къде имаме възможност да проявим гъвкавост. Досието е със спешен характер, да, но това не означава, че автоматично Европейския парламент ще отстъпи от своята позиция. Забелязах, че съвета въобще не е гъвкав. Ако има спешен въпрос, той изисква всички страни да са гъвкави. Оставам с впечатлението, че има някои неща, като равно третиране, опазване на морските и сухопътни граници и така нататък. При какви обстоятелства може системните проверки да се заменят с целеви мерки, достъпа до отделните системи и най-накрая клаузата за преразглеждане, десансет. Uh, клаузата. Не е ясно до каква степен държавите членки използват ШИС и вкарват информация в нея. След атентатите в Брюксел и Париж стана ясно, че в много държави членки не се въвежда информация в ШИС. Оставам с впечатлението, че Упорството на съвета се мотивира от желанието на някои държави членки да принуждават други държави членки, които не оказват сътрудничество. Това не е нашата работа. Държавите членки трябва да се обръщат една към друга и да казват, да, ето ние разчитаме на вас да използвате ШИС, да въвеждат информация в нея. Трябва да се подкрепяме, трябва да има резултат, който да ни позволи да засилим сигурността за нашите граници, но и резултат, който е в унисон с нашите конституционни принципи. Все още има големи въпросителни свързани с факта, че всички а, проверки за сигурност, не тези за идентификация, трябва да се прилагат системно и как това е свързано с принципа за пропорционалност. Принципа за субсидиарност също е засегнат. Намаляваме е, драматично свободата на държавите членки да а, правят своя избор. Надявам се, че с докладчика ще има и друга а, тристранна среща и ще може да бъде отразена в по-голяма степен позицията, която е гласувана в Европейския парламент. Благодаря. Моника, искаш ли да вземеш думата? Като се има предвид а, анализа на Софи, е, съм леко озадачена, като видя за какво става въпрос, оставам впечатлението, че държавите членки сре, взимат правилните решения. Това е нашето желание да засилим охраната на външните граници. Говорим за нашата собствена територия. Как да обясним на гражданите, че тежки престъпници и терористи, въпреки че могат да бъдат идентифицирани, не се идентифицират, защото а, няма възможност а, на а, външните граници. Ако има нужда от проверки, особено политическите, трябва да се извършват. Трябва да има системни проверки. Не можем да кажем да, следващите пет няма да ги проверим или следващите 100, след това ще започна пак. Няма как да стане така. В Гибралтар движението е много натоварено и понеже там е външна външната граница, има системни проверки в Гибралтар, без да се възпрепятства на товарното движение. Ние не искаме отново камиони дни наред да стоят по границите. Не искаме, не искаме да затрудняваме економиката, нито пътуванията, Искаме обаче да използваме техническите възможности, които съществуват в наши дни. Системните проверки означават, че ще засили сигурността по външните граници. По, вън... по вътрешните граници трябва да бъдат премахнати проверките възможно най-бързо. Не може да има проверки по вътрешните граници, нито пък системни по, по летищата, да, там трябва да има системни проверки, особено летища в такива чувствителни региони. Последният случай е от Германия. Намерението е било да се извърши тентат в летището. Това летище е в Германия и последици са ще ли да бъдат катастрофални трябва да ам, обясним на гражданите за какво става въпрос. Никой не разбира защо терористите се пускат през границата, а, само защото не са могли да идентифицирани а, чрез Евродак или чрез някоя друга система. А освен това, по вашите граници няма системни проверки и това а, увеличава вътрешното недоверие и това а, води до разпространението на а, популистските идеи. И се казва, да, ето, ако имаме проверки по вътрешните граници, Европа ще е по-сигурна. Не можем да забравим шенгенските граници. Трябва да засилим доверието в тях и по външните граници трябва да има системни проверки. Е необходимо да има разумни компромиси, които да бъдат постигнати с съвета. Смятам, че по летищата трябва да има системни проверки и няма как да обясним на, на гражданите, ако се постъпва по друг начин. Благодаря. Сега не искам да започваме дискусия. Да, може би гражданите ни гледат и са обезпокоени от това, което чуват. Like Just one clarification and then we'll wrap it up. Will one the EPP sentence. let me speak, maybe? Yes? Okay. Не беше ми даде възможност да се изкажа. Само да кажа нещо. Ние преговаряме възоснова на позицията, която е прията от Европейския парламент. Това е компромис, който не отговаря нито на вашите, нито на нашите очаквания на 100%. говорим за системни срещу целеви проверки. Не става въпрос, че летишата могат да решат просто ей така да използват изключение от системните проверки. Има една дерогация сега се предвижда и одобрена от съвета и това е една дерогация, която не е свързана с сигурността, а с а, самите пътнически потоци. Ние искаме да има дерогация възоснова на оценка на риска и възоснова на общи показатели. Това е гласувано от парламента и на второ място. Ако сме обезпокоени, нещо, което ме дразни много, всеки а, всеки е загрижен за сигурността, госпожо Холмайер, ако ме слушате. Ако държавите членки са еднакво загрижени за сигурността, така както и Европейския парламент, те ще си изпълняват задълженията и ще се погрижат за това се да съдържа цялата и пълна информация да се използва от всички. Проблемът е, че не всички държави членки го правят и чрез тези преговори се опитват да се извиват ръцете. Ами няма смисъл да започваме диалог, защото сега трябва да дам думата и на госпожа Холмайер. Нека набързо и след това с госпожа Макове. Съвсем накратко. През цялото време можем да си въртим едни и същи аргументи. Всички сега са наясно за какво става въпрос най-накрая, но няма основание за това да няма системни проверки по летищата, защото а, на летищата не е ясно кога атентатите ще планират атака срещу определено летище. А, те е, са много е, начетени и могат да се запознаят с оценката на риска и много добре да знаят за какво става е, въпрос. Бъдете сигурни, че те имат връзки и могат да се доберат до всякаква информация. Добре. Е, да, да, този доклад е много важен и едно изречение от ваша страна. Actually, no. No, you can't. Мога да се вместя в едно изречение. Разбира се, че не можете. Е, е, вие всъщност е, казахте вашите заключителни слова. Аз отново пък исках да ви дам думата. А, и а, да, благодаря ви, госпожо Макове. Много успех ви желая в по-нататъчните преговори. Явно приключихме, изчерпахме дневния ред. Така, ние очакваме информация от Еолиза за държавите членки. Само ще кажа, че защитата на външните граници е нещо много важно в борбата с тероризма. Съгласна съм с Моника. Не можем да седим с кръстени ръце и да гледаме как отново ще бъде извършен следващия атентат, само защото някои държави членки не изпълняват задълженията си, но те вече са почнали. Ние се допитахме до Европол. След атентата в Париж много повече държави членки въвеждат информация в Евродак и в ШИС. Аз да ви кажа, колеги, правя голямата грешка да питам политици дали искат да вземат думата. Това е моя грешка, отчитам я по точка разни. Няма. Смятам, че по тази точка постигнахме баланс на 17 октомври, завършни заседания от 3 часа след обяд. Благодаря ви.